А сега докладът на Гереро Салон, а именно конференция на страните по рамковата конвенция за хуманитарната помощ. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Обединените нации са планирани е, в Истанбул следващата среща на верха посветена на предоставяне на хуманитарна помощ. Комисията излезе по този повод за съобщение и аз смятам, че това съобщение е много положително. Съветът излезе също със свои инициативи, които ще бъдат излети в окончателната си форма следващата година. Защо обаче е необходимо да се проведе световна среща на върха по тази тема? На второ място се поставя въпроса какви са целите, които преследваме и на трето място каква е ролята на Европейския съюз в цялостния процес. Отговорът на първият въпрос не се състои в това че е, имаме нужда от среща на върха, защото последната среща на върха по тази тема беше преди 25 година и просто трябва да напомним за важността за хуманитарната помощ. Не, това не е така. Има драстични промени, които налагат организирането на тази световна среща. Ние търсим отговори на много кризи, на много по-сериозни кризи, отколкото когато и да е било. В много части на света има хуманитарни кризи вследствие на войни, на конфликти и вследствие на природни катастрофи. Кризите траят по-дълго време и много често понякога конфликтите траят 30 години, т.е. десетилетия трябва да се запитаме какви са последствията. Повече беженци от когато и да е било. Много от беженците са малолетни. Много от тези хора имат нужда от хуманитарна по помощ. Ако съберем всички е, бежанци. Е, те ще са равни на населението на Франция и Испания взети заедно. Всички тези хора имат нужда от средства, от хуманитарна помощ. Тази година ОНЕ имаше нужда от средства за хуманитарна помощ, за да може да предостави изобщо хуманитарната помощ. А сега на втория въпрос. Какво искаме да постигнем в Истанбул? В доклада си се спирам на световния консултативен процес, който се води в различни части на света и който се опитва да даде отговори на въпроса от различна перспектива. Аз предлагам четири оси за дейности. Най-напред трябва да има един световен консенсус за действия, който да почива на принципа на хуманитарната помощ, където най-напред става дума за защитата на личността. Трябва да имаме един план за действие за срок за изпълнение поне от 5 години. На следващо място необходимо, необходим е един по-кодекс на поведение за всички донори и всички заинтересовани страни. естествено, като се спазват международните споразумения. В този смисъл прозрачността и безпристрастността са основни елементи тук. На следващо място имаме нужда от фонд, специален фонд за хуманитарни операции. Тук ключови елементи са надежността и гъвкавостта и предвидимостта. Ние искаме да има от страна на заинтересованите страни обвързващи задължения, обвързваща отговорност. Трябва да има принос на национално и регионално равнище. Независимостта на този сектор трябва да бъде гарантирана. Освен това, частния сектор също би могъл да бъде въвлечен в процеса. Основният акцент пада върху защитата на личността и на човешкия живот. И така, на трето място, какво, каква е ролята на Европейския съюз? Съветът излезе със становище, че тази среща на върха трябва да бъде, трябва да постигне успех както в фазата на подготовка, така и при заключенията на срещата трябва да се ангажират всички дипломатични и други усилия, за да може да се представят конкретни мерки за подобряване на предоставянето на хуманитарната помощ. Целта трябва да е защита на хората, защита на живот, на човешкия живот и достоинството на човека. Това са нашите основни ценности и цели. Благодаря. А сега комисар си има думата. Искам да ви помоля, господин комисар, да се вместите в 3 минути. Dear friends, dear colleagues, е, human suffering... Скъпи колеги, човешкото страдание достигна невиждани нива. Хиляди милиони хора зависят от хуманитарната помощ. Хиляди милиони е, бяха принудени да напуснат домовете си. Много от тях са жени и деца. Така че тази инициатива е изключително своевременна. По този начин можем да отделим хуманитарната помощ от вземането на политически решения. Можем да се справим и с хуманитарните кризи. Нуждаем се от тази среща на върха, за да може да обсъдим въпроса за хуманитарната помощ. Нуждаем се от тази среща на върха, за да може и помощта да стигне до хората. Ето защо е важно да разгледаме и нарушаването на международното хуманитарно право. Това за мен е приоритет. Ще е нужно лидерите на срещата на върха да поемат лична отговорност. Трябва да се намерят решения на всички проблеми. Хората, които работят за НПО и хората, които се нуждаят от хуманитарна помощ, не трябва да бъдат оставени сами. Ние не можем да предотвратим конфликтите, но можем да допренесем за социален и економически напредък. Това е една от най-големите хуманитарни кризи. Сирийската криза имам предвид, разбира се. Сирийският народ не може да, дос... да получи социална помощ. Ето защо факта, че срещата на върха ще се проведе в Истанбул е от изключително значение. Истанбул има голяма символика, защото там се събират в едно различни култури и религии. Той ще се превърне в символ на развитието на хуманитарната помощ. Ще привлечем също така и частния сектор. Всички световни лидери трябва да са готови обаче да поемат конкретни ангажименти в Истанбул до най-високото политическо равнище. Следващите 6 месеца ще са от основно значение, за да може тази среща на върха да послужи за нещо. Аз лично се ангажирам да работя с партньорите от цял свят. Ще насърча и държавите членки да направят същото. Европейския парламент определено също също ще играе роля. Бих искал да благодаря е, на уважаемите депутати в тази зала за тяхното участие в срещата на върха. Благодаря е, лично на господин Гереро Салом. След малко ще обсъждаме и доклада на Европейския парламент, а ние миналия декември изложихме нашата позиция. Миналата седмица бяха прияти съвета. Ще бъдат прияти заключения на съвета, извинете. Което означава, че ще имаме колективна визия за успеха на тази среща на върха. Важно е да може да обсъждаме въпроса с партньорите от цял свят. Европейския съюз трябва да поеме своята част от отговорността в тази хуманитарна гриза. Господин Юнкер и комисията ви уверяват, че тази криза е от изключително значение. Европа, повтарям, трябва да поеме своята част от отговорността чрез следните три мерки. Като предостави помощ на бежанците, без значение къде се намират те. На следващо място, чрез дневния ред в областта на миграцията. И на трето място, посредством ясен отговор на сирийската криза. Ние трябва да служим за пример. По този начин ще подобрим доверието на гражданите в нас и ще може да призовем за световен отговор на тази криза. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Следващият оретор, господин Панцери от Комисията по външни работи. Благодаря, госпожо председател. Всички си даваме сметка за а, човешките предизвикателства на нашия век. Век, Характеризираш се с уязвимостта на нашето население. Населението на света е изложено на едни огромни катаклизми, катастрофи. Жените и децата са първите жертви в военните конфликти. Жертви на насилие, на изнасилване, на, см... на убийства. Така че цялото ни внимание трябва да се съсредоточи върху тях и трябва да се опитаме да гарантираме достъпа им до всички услуги на здравеопазването, най-вече сексуалното здраве и репродуктивното такова. Срещата на върха в Истанбул е опит да се предефинира хуманитарната система, за да можем ние да бъдем адекватни на промените днес. Благодаря. Сега госпожа Хайдо som rapportör för femutskottets yttrande vill jag börja med att tacka herr Enrique för hans arbete. Благодаря. Искам да ви благодаря за работата по това становище. Това е едно много добре формулирано становище, което надявам се ще успее да подобри хуманитарната дейност по света. Това е абсолютно нов подход и смятам, че господин Гереро много правилно описа ролята на Върховния комисариат по беженците. Жената, жените и децата, които са изложени на всякакви типове насилие, не получават достъп до нужната здравна помощ. Комисията много ясно заяви нуждата от право на достъп до сексуално и репродуктивно здраве. Тези жени и деца а, не бива да бъдат наказвани два пъти. Веднъж чрез военните конфликти и веднъж чрез отказването на достъп до такова лечение. Благодаря. А сега от различните групи. Първо госпожа Анна Заборска, една минута ЕНП. Пани председничка, важени пан комисар. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, искам да благодаря на докладчика за балансирания текст. Той може да бъде подкрепен от всички политически групи с малко резерви. Ние знаем какви са хуманитарните кризи в света днес милиони от е, бягащи хора се отправиха към Европа и това трябваше да бъде за нас сигнал да се събудим, да разберем колко е важна хуманитарната криза и да предприемем съответните мерки, съответните мерки за да се справим с нея. Трябва да реагираме в подобни случаи по-бързо и даже превентивно. Този доклад съдържа конструктивни предложения за постигане на тази цел. Аз съм оптимистична по отношение на срещата на върха в Истанбул. Разочарована съм обаче, че не можахме да се споразумеем по отношение на мерките за аборта и за задължителен принос принос, който си остава само на хартия. Това е жалко, защото този е, доклад трябва да бъде одобрен с всеобщо, кон... всеобщо съгласие. Господин Норберт Нойсер е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаема, уважаеми Енрике. Срещата на върха в Париж беше голям успех – и тази енерция, тази, този ентусиазъм трябва да запазим за Истанбул. Е, срещата на върха в Истанбул трябва да бъде, трябва да се увенчае с успех. Европа може да допренесе за един общ резултат. Нуждите растат непрекъснато. Искам да повторя някои от цифрите, защото нещата е, на фона на цифрите стават по-ясни. 100 милиона хора, които директно зависят от хуманитарна помощ. Един милион сирийски беженци, които приемаме тази година в Европа, са една нищожна част. Една трета от тези 100 милиона са деца и младежи. Те са абсолютно зависими от хуманитарна помощ, от медикаменти, от храна. Това въжи и за 60-те милиона насилствено разселени лица. Това е рекорд е, след Втората световна война. В Истанбул трябва да отбележим успех. Благодаря, Енрике, за добрия доклад. Това е добра изходна точка за преговорите там. Благодаря. От името на Арнер Керик, една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар Селянидес, преди няколко дена завърши е, конференцията по климата в Париж. Каза се, че докладът е прият и тази конференция създаде динамика в международната сцена. По същия начин бихме могли да постигнем успехи в Истанбул. Имаме всички причини – екологични катастрофи, войни, конфликти. Това, което може да постигнем в Европа с плотени усилия, може да го постигнем по същия начин и на международната сцена, в международен план. Имаме нужда от една глобална конференция в такъв смисъл. Имаме нужда от конкретни идеи. Миналата година, на миналата седмица, предложих една концепция за предоставяне на по-бърза хуманитарна помощ в спешни ситуации. Подобни идеи има много. Трябва да ги съберем. Ораторът бе прекъснат. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Бастиречея. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар. Е, живеем в е, непрекъсната тревога в е, този свят но трябва да продължим напред, защото ако не продължаваме напред, ние всъщност вървим назад. Същото се отнася и по отношение на хуманитарната помощ. Важно е въпросът да се обсъди на най-високо равнище в Истанбул. И това е важно не само за Европейския съюз. Първата среща на върха ще се проведе в Истанбул. Това е символично място, което въплащава в себе си както проблемите, така и техните решения – в много трудно положение живеят много от бежанците. Необходимо е да използваме срещата на върха ефективно, за да може тя да доведе до положителна промяна. Ще направим всичко възможно, за да се стигне до консенсус по отношение на борбата с бедността трябва да се спазва и международната правна рамка. Да не забравяме, че държавите членки, много държави членки не спазват международния правен ред, както и европейските, европейското законодателство в това отношение. И ако тези държави продължат да го правят, няма как да се справим с хуманитарната криза. Много често хората, които се занимават с хуманитарна дейност, отиват на място, на мястото на конфликта, там де се нуждаят от нашата помощ. Можем да играем водеща роля по отношение на търсенето на ефективни решения, за да може да отговорим на нуждите на всички засегнати от конфликти и катастрофи. За тази цел обаче е нужен световен консенсус, който да очита всички проблеми. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега госпожа Санчес Каненде от ГУЕ. Комисарио. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, 250 милиона души по света са засегнати от различни хуманитарни кризи. И днес повече от всякога е необходимо Европейския съюз да има хармонизирана политика а, за хуманитарната помощ. Благодарим на господин Грер за доклада му. Важно е да, се, е, да премахнем проблема от корените му, особено когато става въпрос за економическо неравенство между хора и между държави. Нашите хуманитарни действия трябва да а, позволяват на жените да а, решават а, какво ще правят с телата си и а, също не трябва да. И за това ще трябва да си сътрудничим с всички тези, които защитават нашите ценности и нашите действия. Всички трябва да носят отговорност за своите действия. Ако искаме нашите политики да бъдат ефикасни, те трябва да вървят в една и съща насока. В доклада не се слага достатъчно акцента върху социалната отговорност на предприятията, особено когато става въпрос за износ на оръжие. Ако не следим това дали се спазват човешките права, само ще подхранваме конфликтите вместо да ги решаваме. Благодаря. А сега госпожа Хаутала от Зелените. Благодаря. Ние разбираме колко важно е хуманитарното право, за да защити хората, които имат нужда от помощ. Виждаме какво се случва в Сирия, в Йемен. пълници биват разрушавани, институции, които предоставят хуманитарна помощ са заплашени и са под натиск, но хуманитарното право страда и в друг смисъл. Ясно виждаме, че изнасилването се използва като оръжие по време на война. Момичетата и жените, които са изнасилени, имат право на медицинска помощ, включително и право на аборт според националното законодателство. Един много важен въпрос тук е да се застъпим за правото на сигурен аборт в тези ситуации. И хората, които отричат това право на жените, е, постъпват нехуманно. Е, на следващо място идеята за Международния фонд. Мисля, че не трябва да има задължителен пари, но задължителни средства, които да бъдат отпускани за този фонд. Това не е правилната идея. Благодаря, господин Корао, следващият оратор. Благодаря ви, господин председател. Срещата на върха по хуманитарните въпроси е следствие от многобройните срещи на върха, като срещата в Париж, тази в Нью Йорк, срещата на върха в Адис Абеба. Ето защо е важно на тази среща на върха да можем да отидем с силна позиция. Доклада на господин Ерике Гереро е отличен, защото той съчетава различните гледни точки в Европейския парламент. Ние ще подкрепим изцяло доклада. Докладчика свърши отлична работа, като за това допринесоха и неправителствените организации, които също заслужават нашите поздравления, защото именно тези неправителствени организации работят на терена и те понякога са обект на атаки, като атаката в Афганистан съвсем наскоро. Благодаря, господин госпожа Донано. Благодаря. Международната хуманитарна структура, която да бъде един, е амбициозен проект, но ни трябва доказателства дали този проект може да бъде постигнат координацията и прозрачността са ключови елементи. Когато говорим за всички тези нации, засегнати от войната, мисля, че имаме още много какво да направим. Да има по-добро спазване на човешките права съвместно с местните общности. Равенството между половете, за съжаление, все още не са, е, засяга пряко половия живот и любовния живот и това не е включено тук. И а, мисля, че това са теми, които засягат всички конфликтни области. Единственият начин тези нации в конфликтни ситуации да а, решат проблема е да се реши този проблем а, на място. И ако това не стане, не мога просто да гласувам за поредната международна организация. Благодаря. Следващият оратор, господин Стир. Благодаря. Това, което каза папата, когато говори пред парламента дълбоко, направи, ми направи дълбоко впечатление, а именно да подкрепим хората, които бягат от война и от насилие и да не ги третираме като тежест, да не ги отхвърляме. Бе нарисувана картината на Европейския съюз като надежна сила, която може да даде подслон на нуждаещите се не би трябвало по същата логика да отхвърляме и неродени деца, защото те не са виновни за насилието. Ние трябва да помислим върху тези неща. Надявам се да отбележим успех в тези си усилия. Благодаря на господин Кереро за това, което каза. Благодаря. Господин Асис. E Благодаря ви, госпожо председател. Философските политически принципи, които ни вдъхновява европейския проект, правят така, че Европейския съюз като че ли не желая да поеме отговорностите си а, в това отношение. В доклада намираме многобройни препоръки, които са изключително полезни. Тези препоръки ще направят така, че срещата на върха в Истанбул да се превърне в приемлива за всички участници платформа за действие. Трябва да се направи връзка и с дневния ред за периода след 2015 година и с заключенията от климатичната конференция в Париж. Важно е хуманитарната помощ да отчита принципите на независимост и неутралност. Тези два принципа трябва да бъдат в основата на всички решения, които ще бъдат взети на срещата на върха. Това е ясно посочено и в доклада. Благодаря. Благодаря, господин Нейтан Гил. Господин Гил, да, а, малко иронично, че точно тази среща на върха се провежда в Турция. Human Rights Watch каза много пъти а, какви нарушения спрямо човешките права прави Турция на недо, а, отказан достъп до интернет, до свобода на словото и на изказа. И най-ироничното е, че въпреки тези нарушения на човешките права, а, ние продължаваме да насърчаваме Турция. Това със сигурност е погрешното послание. Турция вече е член на НАТО, но проблемите с Русия а, подчертават до каква степен а, е опасно да, да подсилваме интеграцията на Турция към, в Европа. А, ако смятате, че Европейския парламент може да промени една култура, която се е надгражда в продължение на векове, това е грешка. Трябва да настояваме Турция да наложи реформи за промяна на правната структура, защита на младсенствата. Благодаря. Благодаря. Господин Понг за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Гереро Салон за темата и за работата по нея. Искам да му кажа, че подкрепям доклада. Така както беше посочено, първата среща на върха по хуманитарните въпроси ще се състои в Турция, в Истанбул, 23-24 май. 2016. Идеята е да се видим там как ще се отговори на, на големите хуманитарни катастрофи. Над 200 милиона души са засегнати от тези конфликти и имаме нужда от над 19 милиарда евро, за да се подпомогнат хората, страдащи в конфликти. Това също е нечувано до сега. И ООН е също каза, че за да се направи нещо по темата, трябва наистина да се действа на международен план. Ние трябва да наблегнем на това, кои са нашите цели и е, съответно да видим как можем да отговорим на тези кризи. Благодаря. Следващият оратор, господин Вайденхолцер. Благодаря. Искам да поздравя докладчика за този систематичен пери, е, доклад и споделям неговата надежда тази среща на върха да се увенчае с успех. Виждаме, че беженската криза има нужда от... Е, ни налага провеждането на коренни реформи. Госпожа Меркел каза през септември следното. Ние не видяхме че международните програми не са финансирани достатъчно, че хората е, гладуват беженските лагери. Важно е да променим нашето, нашите действия. Мисля, че в момента обаче това не се случва. На европейско равнище ние се стараем. Е, ние като депутати изпълнихме задълженията си, но държавите членки все още се бавят все още не се изпълняват поетите ангажименти. За това има нужда от а, съдължителни механизми. Благодаря. Последният оратор преди спонтанните изказвания, господин Вента. Пани я теж се до Благодаря ви, уважаеми господин комисар. Бих искал да се присъединя към всички поздравления, които бяха правени към господин Гереро Салом. Докладът е изключително добър, той ни дава възможност да обменим опит и да въведем някои изменения по отношение на хуманитарната помощ. Кризата в Сирия, климатичните изменения са все проблеми, с които трябва да се справи международната общност. Необходимо е да се повиши ефективността на хуманитарната помощ. Важно е също така да има сигурност и сред хуманитарните работници. Над 300 от тях са, отвлеч, са били отвлечени или убити през 2014 година. На срещата на върха трябва да се даде тласък, за да може хуманитарната помощ да бъде по-ефективна. Необходимо е да гарантираме че тази хуманитарна помощ ще направи държавите по-стабилни. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Само на един колега от политическа група ще дам думата. И то само на колега, който не е говорил през последния час. Станислав Пълчек е първият оратор. Я за слово, пани Благодаря за дадената дума, госпожо председател честно казано, мислех, че ще дадете думата на друг колега, но а, ще кажа следното. Тази година чествахме 800 години от подписването на първото хуманитарно а, действие, а именно Магна Харта. 800 години по-рано този, този документ беше подписан в Обединеното кралство. И е, сега съм изненадан от факта, че много национални правителства не си дават е, сметка, че е, комисарията по хуманитарните въпроси на ОНЕ намали значително хуманитарната помощ за много кратко време. Как е възможно ние да не сме получили тази информация? Как националните правителства работят, когато се сблъскват с такива огромни хуманитарни кризи, ние трябва да видим какво можем да направим. Благодаря. А сега Марик Юрик за една минута. Микрофон. You have to put on the microphone, please pani przewodnicząca panie i panowie posłowie! Госпожо председател, уважаеми колеги, носителят на Нобелова награда майка Тереза каза, че голяма заплаха за мира е убиването на неродени. И това, е много, това са много важни думи. Нека ги имаме предвид преди да гласуваме по текста. След като говорим за хуманитарна помощ, ние говорим и за право на аборт. Ако е, политиката се бе наложила преди години, много от нашите вероятно колеги нямаше да бъдат убедени. А сега комисар Стилинидес. Позволете ми още веднъж да поздравя а, нашия скъп колега Гереро Салом за изключително конкретните предложения в доклада. Благодаря на всички вас за конструктивната дискусия по този изключително важен доклад. Нека отново да подчертая, че това е безпредседентна хуманитарна криза. Затова трябва да действаме незабавно. Може би в Истанбул имаме такава възможност, но това може, може да бъде и последната ни възможност. За да може хуманитарната област, хуманитарната помощ да отговаря на целите. Подготвителните действия бяха изключително интензивни. Има риск обаче да се опитаме на срещата на върха да покрием всички области. И ако искаме да имаме значение като Европейския съюз, трябва да се насочим към три или четири области единствено. Трябва да започнем да ги обсъждаме предварително с нашите партньори, което ме води до същината на срещата на върха – Нека отново да подчертая три от основните области, в които трябва да работим. Първо, трябва да се спазва международното хуманитарно, хуманитарно право и принципите по отношение на хуманитарната помощ. Сигурността на хуманитарните работници е от основно значение. На следващо място нуждаем се от по-прозрачна хуманитарна система, в която агенциите могат да работят много по-прозрачно. И на трето място има безнадежна нужда от повече ресурси. Всички вие сте наясно с този проблем. Трябва да привлечем нови ресурси за финансиране. Заместник председателя Кристалина Георгиева е част от панела, който разглежда въпроса, което е чудесно. Но на срещата на върха трябва да се намери конкретно решение. За тази цел трябва да имаме по-задълбочени партньорства. Да привлечем заинтересованите страни на място, да привлечем и частния сектор, защото се нуждаем от него. Нуждаем се от спазване на хуманитарните принципи навсякъде и трябва да гарантираме, че хуманитарната помощ не е предприятие. Ще работим по тези въпроси през следващите седмици. Ще правим творчество, но ще продължим да се съсредоточаваме само върху тези области, за да може да се стигне до конкретни ангажименти на политическо равнище. Очаквам да продължим сътрудничеството си и след срещата на върха в Истанбул. Благодаря ви за конструктивната дискусия. Благодаря. А сега докладчикът има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, по време на цялата тази дискусия мисля, че много ясно си пролича нещо. Не бихме могли да разрешим проблемите на света само чрез хуманитарна помощ. Трябва да насърчаваме економическия растеж и социалният напредък. Само така бихме могли да избегнем бъдещи хуманитарни кризи, както и да решим настоящите. Второ, трябва ни една глобална програма за действие с нови участници. И трето, ясно е, че хуманитарната помощ трябва да зачита принципите, хуманитарните принципи, които ще, за които ще говори в Истанбул. И както господин Сталинидес го каза, само така ние ще бъдем, ще се вярва нашите действия в бъдещата среща на върха. Искам да благодаря на всички, които участваха в изготвянето на този доклад, на комисаря, на секретарията, както и на заместник председателя на комисията госпожа Георгиева, както и на всичките ни сътрудници. Исках да постигна един уравновесен, добре балансиран доклад. Исках да намеря средна позиция между отделните политически групи, но тъй като а, предстои гласуване утре, моля групите, които отказаха да ме подкрепят, за да преразгледат своята позиция. Тази среща на върха е много по-важна от моя доклад. Но позицията на Европейския парламент също е много важна за стотици милиони души, които очакват нещо от тази среща на върха в Истанбул, които очакват ангажираност от нас, отговорност а, и реакция на нуждата е да защитим техния живот във всички части на света. Благодаря. Благодаря. Край на дебата. Утре ще бъде гласуването по доклада. Следваща точка в дневния ред. господин Мариас, процедурен въпрос. въпрос. Искам да а, говоря по процедурен въпрос. Сега часът е 10 и 10. Предстоят ни още два дебата искам да попитам как точно ще процедираме по процедурата по привличане на вниманието. Има различни причини, поради които а, имам чувството, че председателя не ми дава думата целият този след обед. А, когато давате думата, само по един на група ли давате е, думата и или е, ако никой не иска от някоя група, какво правите тогава с останалите оратори от другите групи? Е, искам да знам дали просто няма да ми дадете думата цялата тази вечер. А, вижте, закъсняваме много. И а, със сигурност ще надхвърлим 23 часа. Затова организирахме процедурата по привличане на вниманието по този начин. Именно един представител от група, който вече не е взимал думата. Ако обаче някой друг, избран групата, да вземе думата, не мога да ви дам думата. Това е, за съжаление. Не мога да дам думата на всички, които я искат. Не е възможно. Mm-hmm. Това ще бъде и за следващите процедури. Не мога да ви гарантирам, че ще ви дам думата. А сега следващата точка. Приветствам госпожа Тюсен. Последващата точка искам да ви помоля, госпожо комисар, да се